от групата на АЛДЕ, за да назнача господин Кент Йохансен като член на интерпарламентарната делегация между Европейския парламент и парламента на Харватия. Някакви възражения имате ли? Не. В такъв случай молбата се приема и желанието се одобрява. И така пристъпваме по е, първа точка от следващите ни разисквания по случай на нарушение на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава. Е, първа точка Иран неудаващни случаи на нарушение на правата на човека. Давам думата на господин